Скъпи колеги, възстановяваме заседанието и сега ще дадем думата на, на, на комисията госпожа Далиц чрез странни инвестиции в стратегически е, сектори. Благодаря. Съвсем накратко ще се изкажа. Въпросът с, с чуждестранните инвестиции в стратегически сектори не е обсъден още в съвета. Съответно няма позиция на съвета.